influenza Mr. Belder. Hello. Hello.

Damen und Herren, ich darf Sie sehr Дами и господа, най-сърдечно ви поздравявам с добре дошли. Извинявам се за това, че така, с кратко предупреждение трябваше да се преместим в една по-малка зала но е, както знаете в Страсбург е, е, преди години падна тавана на главите на хората. Сега за да има равновесие между Брюксел, Брюксел и Страсбург, това очаква и Брюксел. Очевидно и тук ще се случи същото. Ето защо бяха взети предпазни мерки и за да остане сградата, да не се срути сградата. Така че трябва да се наложи днес спешно да потърсим друга зала и е, от тук и тази е, неразбория, но е, всъщност е, това естествено ни е, навежда на е, темата за правата на човека, която с още повече е, така плам е, и енергия ще обсъждаме. Е, няма съобщение на председателството. Е, е, смятам, че по този начин ще са прияти първите две точки. Може да видим към трета точка от дневния ред. Доклада на вице е, заместник-председателката е, и приветствам с добре дошъл най-сърдече тук нашия колега Ставрос Ламбринидис, на който бе назначен за специален докладчик на през юли 20 на, на през юли Старите докладчик, извинете. Ние се познаваме отдавна с колегата Ламбринидис, беше по едно време и заместник председател на Европейския парламент и се знаем и работим по тези теми отдавна. Аз се радвам на това, което той е постигнал и под Комисията по права на човека по този въпрос, това, което е постигнато от Комисията по този въпрос. Е, е, хубавото е ефективността и е, прозрачността на видимостта на политиката на Европейския съюз по правата на човека. Това са двата елемента, които трябва да се, да, на които трябва да се наблегне. Това е съществен елемент от външната политика, външната служба на Европейския съюз е, ще играе все по-важна е, ежедневна е, оперативна роля в това отношение. На 20 и 25 юни бе взето решение за план за действие за права, човешки права и демокрация е, това е основата върху която ще стъпим в работата си. Е, много резолюции в Еврейския парламент се предлагат по правата на човека, но е, хубавото е, че успяхме доста последваща работа да свършим и да приложим, да изпълним много от тези резолюции и е, чрез е, нашия колега Ставрос е, наистина се надявам да видим едно по-добро е, практическо изпълнение, приложение на е, тези документи. Преди всичко, е, хубавото е, че имаме, е, е, важно е да имаме рамка, в е, която да е, работим по правата на човека. Е, защото и в други документи се съдържат чудесни клаузи за правата на човека в разни търговски е, договори и спогодби, но не знае дали някой въобще се взира в тях, когато стане дума за практическото им изпълнение. Е, е, Комисията, външната служба, съвета, парламента, всички е, търпим е, критика и можем да, да работим и по-добре. Има е, Мегдан за по-ефективна работа в това отношение. Надявам се в рамката, която залагаме, това да стане възможно е, и разбира се да има, да се засили отчетността. Е, ето защо е, ние възлагаме много на, и на самата служба, и на личността, която я ръководи, така че Ставро, сега имаш думата. Thank you very much. Благодаря много. Благодаря на вас, благодаря на Барбара. Уважаеми колеги, уважаеми приятели, познаваме се от много години, но може би не знаете нещо за мен – Животът ми като дете беше отбелязан от диктатурата в Гърция през 70-те години. Две месеца след тази диктатура почина баща ми. Тогава бях на 5 години. Не си го спомням. Той беше чудесен човек, поне така ми казват всички, които са го познавали. Той е бил изключително активен човек, работил е за демокрацията в моята страна, участвал е в движението срещу диктатурата от а, първия ден. Няколко месеца по-късно майка ми се разболя от а, рак, а, бори се срещу болестта 6 години. Тя участваше в а, движението против диктатурата, дълго време тя ходеше трудно, но ходеше редовно на химотерапия, почина, когато аз бях на 11 години, само няколко месеца преди да падне диктатурата. Така че тя не видя освобождаването на Гърция. Затова съм напълно убеден, че моето участие в защита на правата на човека от а, ранните ми а, години, въпреки че тогава не съм наричал така а, нещата, а, показва, че за мен това не е обикновена служба, а това е ангажимент за цял живот. От а, Седем години този парламент беше мой дом, мое вдъхновение и аз съм получил сега привилегията да работя за правата на човека, за да се постигне нещо повече в тази област. С мнозина от вас сме работили съвместно за постигането на истински напредък с участието на всички политически групи по такива въпроси, като интегрирането на иммигрантите, защита на техните права, гарантиране на отчитане на въпросите за запазването на правата на човека при борбата с тероризма, да се гарантират също останалите права в ерата на интернет. Въпреки когато сме имали различия и такива моменти е имало, те бяха най-добрите в парламента, едно нещо за мен беше съвършено ясно, а именно, че аз имах късмет да участвам в живота на една отлична институция, в която има и страсти, и състрадания. И, уважаеми колеги, именно това съчетаване на страст и на състрадание, на, на визия, движи новия пакет на Европейския съюз в областта на правата на човека. Благодарение на върховния представител Кати Ештън, както и на държавите членки, които единодушно го одобриха благодарение и на този парламент, който непрекъснато в продължение на години правеше препоръки в тази посока. Ако някой а, вярва, че когато се иска от Европейския съюз да говори с един глас, а, ще се задоволи само с най-малкия общ знаменател, мога да го уверя, че този нов пакет показва, че ако искаме и положим усилия, можем да постигнем съгласие на базата на най-големия общ знаменател. Мандатът ми е сега започва, всъщност от днес. на 1 септември започна. това беше събота, така че ефективно започвам работа от днес. За мен е удоволствие за пръв, в първия ден на моя мандат да бъда в този парламент. Аз ще се консултирам с вас, с останали заинтересовани страни през идните седмици, за да се дефинират приоритетите. Но тук искам да подчертая по какъв начин ще работя. Аз съм тук най-вече да слушам мнението на другите. Искам да чуя от вас как виждате този мандат, да ме кажете какво предлагате на базата на вашия дългогодишен опит, за да мога да взема това предвид, когато определям приоритетите си. Но мандата ми е ясен. Аз трябва да подобря видимостта, последователността и ефективността на политиката на Европейския съюз по правата на човека. Има пет принципа, на които ще се базирам в този процес. На първо място, най-важният принцип е, че ще се опитам да увелича ефективността на политиката в правата на човека, както Елмар каза в самото начало, и по този начин да подобря видимостта на Европейския съюз. Аз няма да правя опити да увелича видимостта му, за да увелича представата за ефективността. Ефективността е изключително важна. Ако сме ефективни, ние ще променим живота на хората, а това ще ни даде видимост. На второ място, аз съм назначен като а, пазител на амбициите на Европейския съюз по политиката по правата на човека, да бъда телефонния номер, на който могат да се обадят, да бъда фасилитатор при прилагането. Във всички действия ще поставяме на първо място правата на човека – трябва да насочим махалото в посоката на правата на човека. Зная колко трудно ще бъде всичко това, но както се посочва в стратегическата рамка, външната политика на Европейския съюз не трябва да се конкурира с правата на, на човека. Правата на човека във външната политика често са или в основата на проверка, или основен елемент от намирането на решение. Третият принцип ще се опитам да използвам цялата си убедителност, за да може Европейския съюз да действа и говори с един глас по правата на човека, чрез всички политики и инструменти, с които разполага. И този глас да се базира на най-високия общ знаменател, така наречената сребърна нишка, за която толкова говори Кати Аштани за която се е застъпва отдавна Европейския парламент, както и съвета и комисията. Всичко това сега е отразено в стратегическата рамка. На четвърто място ще се опитам да бъда близко до хората на място. Това ще означава доста пътуване. Ще се старая да бъда обективен, да бъда честен, да бъда също наблюдател, да обсъждам въпросите, да действам. На пето място ще се фокусирам върху кризисните ситуации. Това се разбира от само себе си но ще се фокусирам също и върху това как всички инструменти да бъдат използвани от клаузите за правата на човека в политическите рамкови споразумения, както спомена и Елмер, до стратегиите на страните по правата на човека, за да бъдем по-ефективни в недопускане на нарушение на правата на човека, преди да се стига не до кризисна ситуация. Приемайки този мандат, аз ще направя оценка на раз... ефективността на различните инструменти по правата на човека, ще анализирам страните, които представляват проблем, ще разгледам въпросите, свързани с правата на човека и демокрацията. Трябва да определим кои са онези области, теми, кризи, на които мога да се спра незабавно. Трябва да видим какви са основните пречки в последователността, ефективността и видимостта на нашата политика. На трето място трябва да се улесни изпълнението на препоръките за това как да бъдат измервани и реализирани правата на човека, например търговия, развитие, визии, борба с тероризма, инвестиции, интернет и прочие, и как всичко това да се съчетае с плана за действие по правата на човека. На следващо място ще търся верните синергии за успеха на съответните лица в Европейския съюз, на международните организации, на страните по света, защото знаете, че за да има успех в областта на правата на човека, трябва да бъдат ангажирани хората и правителствата, които са най-пряко засегнати. И на последно място, аз внимателно ще следя какви да бъдат намесите от моя страна, посещенията, какви да бъдат преговорите, многостранните срещи. За стимулиране и защитаване на правата на човека трябва да бъдат положени усилия в целия свят. На второ място ще се спре на това, че е необходимо да се говори по тези въпроси. Ще работя в тясно сътрудничество с върховния представител, вице-президент на съвета, заедно с съвета, това е заложено в моя мандат, ясно, ще се сътруднича с държавите членки, с службата за външна дейност на Европейския съюз, с другите специални представители на Европейския съюз, защото трябва да има синергия между тях и моята роля, с европейските институции, делегациите на Европейския съюз, с посолствата на държавите членки, с външни правителства, с важни фактори, които играят съществена роля в основните права и правата на човека, особено в частния сектор. Ще се срещам редовно, ще търся съвет и подкрепа от организациите на гражданското общество, НПО, правозащитници на международно, национално и местно ниво. Още по-важно е, че ще се опитам да подкрепям и да защитавам тези групи от преследване. Доста често, уважаеми колеги, човешките, човешките права стават жертва на липсата на съвместни действия. За да се справим с това, аз ще работя съвместно с моите колеги по правата на човека в други страни, международни организации, за да обединим усилията си, тъй като по този начин ще имаме по-голям ефект сътрудничеството му с Европейския Европейс, е, парламент ще бъде на централно място, както в е, контекста на договорите и споразуменията за отчетност, която, които са сключвани, както и неформално. Аз вярвам в важността на вашата институция, в колективния опит на нейните членове и регулярно ще ви е, информирам за моята работа, ще обменям мнения с вас. Особено внимание ще отделя на конкретни въпроси, които вие поставяте в разглеждането на въпроси на правата на човека по спешната процедура, на доклади на Комисията по правата на човека, нейните резолюции, на препоръки на депутати, на други комисии на парламента, за това как най-добре да се прилага пакета за демокрация и права на човека, както и с наградата Сахаров и мрежата на лауреатите на тази награда. Освен това, уважаеми колеги, ще работи за постигането на истински напредък по съществените въпроси. Това е в основата на мандата ми. Примахване на смъртното наказание, бора срещу изтезанията, срещу безнаказаността, срещу дискриминацията във всичките форми, за свобода на вероисповеданията, за защита на жените, особено в страните в преход на жена, на децата, както и за постигането на прозрачни избори. Ние имаме инициатива в тази посока. Разбира се, ще работя и по посока на справедливи процеси. Нещо, за което парламента непрекъснато говори, е да се използват инструментите, с които разполагаме, например, диалозите по правата на човека, клаузите по правата на човека в споразуменията, Европейски инструмент за демокрация и права на човека, за да можем да постигнем по-голяма степен конкретни измерими резултати. Като се има преди, че аз съм юрист по образование, аз отделям особено внимание на спазването на международното право и правото във връзка с защита на правата на човека. Трудно е да се дефинират още днес моите приоритети на първото ми публично изявление, но ще се фокусирам върху основните теми и инициативи. Уважаеми колеги, през първата половина на годината беше постигнат значителен напредък в сферата на правата на човека. Светът прие амбициозен пакет по правата на човека с силни цели в сферата на тази политика, с добре разработен план за действие. Но това не е нещо ново, ние ни преоткриваме топлата вода. Това е основен принцип на Европейския съюз, това е нашето ДНК. Ние ще надграждаме на вече постигнатото благодарение на ежедневната работа на върховния представител, на дипломатите на Европейския съюз в нашите делегации, на дипломатите на държавите членки тук в Брюксел и в трети страни, на международни организации, на мисиите на ОПСО, на инструмента за демокрация и права на човека, за който ратуваше този парламент и който се защитава този парламент. Ние имаме нужните инструменти, просто сега трябва да бъдем по-последователни, да подобрим своята ефикасност и видимост. Мандатът, който ми беше възложен, е действително нов елемент в подхода ни към правата на човека. Но искам също да подчертая нещо, което вие казахте в препоръките си към съвета. Защитаването на правата на човека е неразривна съставна част е и съвета, държавите членки, службата за външна дейност, мисиите на Европейския съюз в областта на ОПСО трябва да работят съвместно. Ние трябва да работим ръка за ръка, трябва да работим усърдно, за да постигнем напредък. В този контекст Европейския парламент има да играе съществена роля – знае как е работата на Европейския парламент и особено на подкомисията по правата на човека се възприема от заинтересованите страни в света, било то НПО, експерти или медиите. Успехът на този пакет зависи от всеки един от нас. Ние трябва да развием навик да си сътрудничим, аз ще работя в тази посока, трябва да бъдем усърдни, за да определим своите цели и да ги постигнем. Ние трябва да бъдем внимателни в прилагането на стандартите, които настояваме да се спазват от другите, да бъдат спазвани от нас. Нашата мека а, сила, soft power по света трябва да вдъхновява, трябва да а, помага на трети страни да спазват стандартите, но това може да стане само ако ние самите спазваме тези стандарти. Когато не бъдат променени лошите навици, ние трябва да потърсим отговорност. И, уважаеми колеги, ние трябва да работим съвместно, за да се справим с някои грешки от миналото и да настояваме за отчетност при спазването на правата на човека, да стимулираме спазването на правата на човека навсякъде, където те са застрашени. Трябва да използваме вътрешните ни структури, структурите в третия страни, за да не допуснем нарушение на правата на човека през едните години. Това е огромна задача, уважаеми колеги. Аз не мога да ви обещая, че ще постигна успех, но ще ви обещая, че ще дам всичко от себе си. Благодаря ви. Благодаря най-сърдечно на Ставрос за това представене. Сега бих предложил да говори първо за, местни, е, за председателя на под е, е, комисията и след това в съответния ритъм говорителите на групите, политическите групи, според това кой кога се е записал и според значението. Благодаря. От името на нашата подкомисия бих искала да ви поздравя за назначаването. Предошъл отново в Европейския парламент. Ние ви знаеме като колега от парламента, но а, вие имате богат опит. А, в е, областта на правата на човека. Вие бяхте и председател на Комисията по човешки права в е, е, Вашингтон, в, като адвокат. И както казах, имате богат опит. В нашия подкомитет сме говорили и сме работили много по проблемите свързани с човешките права, целият пакет от документи. Приехме и предложение за назначаването на специалния представител по въпросите на демокрацията и човешките права. Това е един много амбициозен пакет, който отразява нашата воля човешките права да бъдат в сърцевината на външната политика на Европейския съюз. Това е. Но важното е наистина вашата работа да бъде в една а, структурирана рамка. Има много области, в които ще работиме. За нас тук в Европейския парламент ще бъде от голямо значение да водиме диалог, да е, провеждаме обмен на мнения, информация по вашата работа. В е, в Доколкото разбрах, във вашия мандат е записано, че вие ще ни информирате. Знаете, че моя а, матерен език е немски и това се чува, но може би аз не съм добре разбрала, но като че ли нещата не са достатъчно добре изяснени, а, що се отнася до информирането, но а, се надявам, че ще има наистина такъв обмен и формален и неформален. Ще, вие ще работите в тясно сътрудничество и с съвета по човешки права в Женева. Вие многократно казахте, че Европейския съюз трябва да говори да бъде единен, да говори с един, един глас, както и в Женева, така и в Нью Йорк. Може би ще можете да ни обясните малко повече как ще работите с тези органи и каква ще, каква ще бъде вашата роля спрямо органите на ОНЕ. ние нямаме всъщност европейски стандарти за човешки права, но има универсални стандарти за човешки права. Съвета, създадения съвет, който заседава в Женева е от огромно, за, от огромно значение. И бих искала също да ви задам въпрос, свързан с, с диалога по човешки права с Китай, с Русия. направена оценка на този диалог, който водиме с различни страни и резултатите не са много оптимистични, така че имате ли някакво предложение по какъв начин да усъвършенстваме този диалог и по какъв начин диалозите с тези страни да станат вектор на реални, конкретни резултати в областта на правата на човека? И така ще ви помоля изказващите си да е, говорите не по-дълго две минути. Е, първо давам думата на... Сеньор Благодаря, господин председател. Господин Ламбринидис, бих искал да ви пожелая добре дошъл от името на Европейската народна партия и да ви поздравя с назначаването ви на специален представител на по правата на човека. Вие, господин Ламбринидис, току-що казах, казахте, че наистина вашата задача е много трудна и аз лично се надявам, че вие ще бъдете на висотата на нашите очаквания и на очакванията на всички. Ние ви обещаваме, че ще ви подкрепяме при всички ваши начинания. Вие споменахте Какви са вашите приоритети? Вие казахте, че човешките права имат универсална стойност и те са универсални, но същевременно казахте, че се използват двойни стандарти. Така че какво смятате да правите с страни като Русия или Украина? Знаете, че госпожа Тимошенко бе отново осъдена, т.е. бе препотвърдена нейната присъда. Как смятате да водите диалози по правата на човека с тези страни. Не става дума само за работата с различните органи на ООН в Женева, в Нью Йорк. По какъв начин ще работите с тези е, конкретни страни? Споменахте и наградата Сахаров. По какъв начин смятате да защитавате свободата на вероисповеданието в някои страни в светлината на събитията в Пакистан, в други страни. Бих искал да ви пожелая много успеха, защото вие ще играете ключова роля в една основна за нас дейност от името на моята колежка Гомеш. Освен това, от името на колегите, които са тук, искам да кажа колко доволна сме, че сте назначени на този пост. Това е вярно не само за нашата група, но за целия парламент. Вие сте работили в този парламент, така че сте запознати с нашата работа. Ние ви приветстваме най-сърдечно. С добре дошъл не са се случили кой знае колко неща, откакто ни напуснате, но това е а, нещо важно за нас а, да чуем а, от вас а, какви са намеренията ви на този пост и ние сме готови да работим с вас. Благодаря, Ставро, за това, което каза за твоята а, лична а, а, съдба. Имам много а, деца, които са без родители, които са жертва на военни конфликти. Има такива, които са заразени с спин е, и прочие. И е важно те да получат подкрепа, както казахте и вие. Нещо важно е интеграцията, както каза и Барбара. Това, което правим в Женева, в съвета по правата на човека, в третата комисия в Нью-Йорк е много важно. Вашето назначаване ще засили тази дейност. Вие започвате от много високо. Ние имаме върховен представител, имаме служба за външна дейност. Всички те трябва да направят нужното да се отчитат въпросите на правата на човека в преговорите по други въпроси, като търговията и други. Soft power е нещо важно. Важно е да се посещават жертвите на място, било те в затворите или където се намират. И когато казваме, че ще следим за нарушение на правата на човека, тези, които практикуват нарушаване на правата на човека, трябва да са убедени, че ще го правим. В момента се обсъжда каква ще бъде вашата програма, затова аз няма да обсъждам този въпрос, но все пак искам да ви попитам, кой ще бъде най-висшия ви приоритет, първият ви приоритет, когато поемете поста. Er е, да, това беше наистина е, двамата преждеговоривши е, дадаха добър пример за останалите за кратко изказване. Следващия. Um, Благодаря. От името на Алде бих искал да ви приветствам с добре дошъл на този пост и три конкретни въпроса. Три въпроса, два конкретни, един по-общ. Първо, как ще направите така, защото да има редовни и широки консултации с гражданското общество, представено в Брюксел и в трети страни? И как ще, се, ще работите с правозащитниците, особено тези, които са в по-далечни трети страни? И как ще работите е, с трети държави, за да може гласът на правозащитниците да се чува там? И трето, е, действие 23 е, в плана за действие говори за насоки по отношение свободата на е, религията и вероисповеданията. Според вас, защо е важно да се работи по е, свободата на вероисповеданията в Европейския съюз и извън него? Как като специален представител ще... Какво ще кажете за културния релативизъм и как ще се работи за това да се защити правото на атеистични, неатеистични а, е, е, схващания. Това е много важно, например, в контекста на това, което, е, на което сме свидетели в Тибет. И накрая, как ще гарантирате последователност политиката по правата на човека на Европейския съюз, така, съюз, така че на ЕС да се гледа като на водеща сила в е, развитие на тези права на международно равнище, е, да, т.е. Е, ЕС да гласа на Европейския съюз да се чува там, където се наблюдава нарушение на правата на човека, как да се избягват двойните стандарти, трябва да имаме повече решимост, да се работи срещу нарушенията на правата на на човека вътре в Европейския съюз е, и е, тези държави, е, с които работи Европейския съюз извън него. Благодаря. Благодаря. Аз наистина се радвам, че господин Ламбрини е тук в Брюксел днес. Тук имате много приятели. Аз съм... За мен е чест да бъда един от тях. И трябва да призная, че ако съм научил нещо от вас, от вашият е, е, мандат в парламента, е това, че е, е, вие се, се борихте с представителите на съвета, комисията, дори е, и специалните представители, винаги много откровено, много открито, е, за да се напредва по темите. Мисля, че много важно е това, което казахте, да задгърбим травмите на Европа от това, че Европа не говореше в един глас. Важно е Европа да говори. Европа говори днес на един глас по много теми, но всеобщото стойност на правата на човека. Nice. That... По този въпрос, това, че е, имаме специален представител по правата на човека, е, вече означава, че Европейски съюз има глас по правата на човека. От друга страна, ние трябва да, е, вие трябва да чуете и да се консултирате с 27 държави членки, за да чуете техните интереси, за да излезе от вас новината или, ако щете, реакцията на, на, на което и да е нарушение на а, правата на човека в някои държавите. Сега, последователността по две теми. Едната е въпроса за бежанците. Казахте, че трябва да променим живота на хората, да го подобрим. И това е нещо, е, това е една сфера, в която Европейския съюз не върши достатъчно, както знаете, по отношение е, разселването на беженци. Другото е, е без е, правозащитници активистите по правата на човека се чувстват несигурни. Искам да ви питам какво ще направите, за да за, за подкрепите правозащитниците. Да, свършвам по-специално в държавите, където е, Европейски съюз има е, енергийни е, интереси. Например, какво ще направите за защита, е, за подкрепа правозащитниците е, в Китай, например? Eh, eh. Господин председател, господин Ламбринидис, ние за последно се видяхме преди година аз бях свидетел на начина по който работите. Вие сте един опитен политик, така че позволете ми да ви поздравя и знам, че ще имаме добро сътрудничество и за бъдеще. Вие казахте, че ще, се, ще обърнете особено внимание на свободата на вероисповеданието и на кризисните ситуации. От е, няколко седмици сме свидетели на а, сложни и страшни събития в а, Пакистан. А, младо момиче, което е умствено изостанало, е било а, задържано и обвинено в това, че богохулства. А, така че аз се надявам, че вие ще станете олицетворение на ефективната политика за правата на човека на Европейския съюз и ще предприемете действия срещу законите за богохулство, за да можем да помогнем на това младо момиче. Бих искал също да, бих искал да знам, ще работите ли по този конкретен случай или не. Но бих искал да ви задам и още един въпрос. Преди няколко от известно време в Египет се работи по нова конституция и положението на копското малцинство няма да бъде е, зачетено. Нека не забравяме, че Коптската църква е автокефална, тя не получава средства от е, държавата. Следители как се развиват събитията в Египет и по-специално е, какви са проблемите свързани с а, този а, случай и е, се надяваме, че и вие ще идвате често да докладвате пред Европейския парламент е, и в Страсбург и тук. Благодаря. Господин Ламбринидис, имате думата. Uh, the uh, Your, uh, your questions are appreciated. Uh, вашите въпроси са от голямо значение и са много съществени, но аз не мога да отговоря подробно на всичко. Но само искам да ви кажа следното – ще обърна особено внимание на всички проблеми, които засегнахте и това ще стане в най-скоро време. Благодаря, Барбара, за това, което каза, за това, че спомена, че аз съм работил в като председател на Комисията по граждански свободи. Да, наистина аз ще ви информирам е, много редовно за извършеното от мен. Ще видим как ще стане това в, на практика, по какъв начин ще организираме е, този умен на, е, на мнения, но ще се опитам това да става пряко, директно Моят мандат се вписва в цялата политика, външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз. Така че аз ще се възползвам от гъвкавостта, която ми е предоставена, да се консултирам с вас, да ви информирам и да се консултирам и с най-различни органи и по-специално с вас, с, с всички представители на Европейския парламент. В няколко следващите седмици, месеци ще, ще трябва да пътувам много, но бих искал да наистина да, да ви а, информирам, но Просто ще искам да мога да ви докладвам конкретни резултати. И а, това ще, ще бъде едно така един допълнителен а, натиск, който парламента ще упражни над мене, за да бъда ефективен наистина. А, споменахте необходимостта да говорим с един глас в Женева, в е, в е, Нью Йорк. И за мен ще бъде един, една възможност да, да, да видя каква, каква, по какъв начин да имам, да изразявам, да обединявам всички в една обща позиция, която да бъде е, да имаме един общ е, е, да бъдем обединени. Знам, че споменахте един Обсъждал съм и с, с вас, и с неправителствени организации, че за диалога по човешките права. Знам, че до, до сега не сме имали достатъчно бенчмаркинг, не сме, не сме успявали да ги структурираме как, както, както трябва. Споменахте диалога с Китай, с Русия. Моето намерение наистина е да усъвършенствам структурата на тези диалози. Аз вярвам в силата на обмена на разговора. На на всички равнища, и включително и на най-високо политическо а, равнище. Независимо какъв, как, как, какви са преговорите, какви са разговорите, човешките права трябва да а, присъстват а, винаги. Да обясняваме не само какво правиме и какво ще продължаваме да правиме, но и да обръщаме особено внимание на отделни лица, на всички от тези, които са по някакъв начин под а, заплаха. И също времено да подпомагаме тези страни да извършват необходимите промени. Господин Салафранка, благодаря ви за поздравленията и за добрите думи. Аз наистина съм работил по въпроси свързани с човешките права през последните 7 години. Винаги съм се радвал и на подкрепата на НП. Разбира се, винаги е имало и различни мнения, но когато става дума за човешки права, наистина трябва да мобилизираме нашите сили, за да бъдем ефективни. Да, наистина споменах и двойните стандарти. Това е един проблем, който ме тревожи до голяма степен. А, наистина, но необходимо е да се прилагат еднакви стандарти за всички, но понякога не винаги е, е възможно това. Но при всички случаи трябва да бъдем обективни и да правиме всичко възможно, защото човешките права да бъдат винаги в на първо място или на значимо място в е, нашия дневен ред. За да... Така че ще се опитам да бъда доколкото ми е възможно убедителен и да убеда всички. Да работиме по съдържанието, залегнало в стратегическата рамка. Това, което дъл... неколкократно сме обсъждали, на което сме настоявали тук в парламента, сега е вече политика, която е приета от 27, от 27 страни. И независимо за какво, какви, как, какви ще бъдат преговорите, какви ще бъдат проблемите. Аз лично ще бъда, защото човешките права да бъдат в центъра на нашето внимание. И ще го направя. Say... В известен смисъл може би ще кажете, че аз съм. А, моята роля тук е да бъда като стършъл, той, който. А, а, конска муха, която непрекъснато досажда и а, хапе коня, за да а, го движи напред. А, а, но наистина а, аз ще бъда последователен и ще върша това, което се изисква от стратегическата рамка. Трябва да бъдем ефективни и следователно да се вижда това, което правим. Свободата на изказа. за е основен въпрос, който е, по който работя. Съм работил в този парламент. Е, много от нещата, за които остана дума тук, е, ще бъдат засегнати в моите разговори този петък с политическите групи, с посланиците, съвета. Е, те е, имат е, преимуществени връзки с мен, аз получавам стратегически насоки от тях и ще трябва да обсъда с тях. Може би сега е преждевременно да кажа какви ще са конкретните въпроси, които ще засегнем, но искам да ви уверя, че свободата на изказа ще фигурира във всички разговори, във всички, във всякакъв контекст, във всички държави, както и средствата, по които се разпространява това, включително интернет. Това ще бъде в тема на разговорите ми. Както, като споменах интернет, интересно е да се наблегне, че това е един нов свят и хората, които говориха преди за киберпространството, нещо, което е в киберпространството, извън него и така нататък, днес ще трябва да си дадат сметка и за друго. Киберпространството е реално, реалност. Ние комуникираме в, на практика практика ние упражняваме редица основни човешки права по електронен път. Е, дали става дума за свикване на спешно заседание, някаква асоциация, нещо свързано с образованието е, и така нататък. Въпросът, е, който бе поставен по различен начин и от господин Белдей, и от господин Сарафанка както и от господин Донкис. Благодаря и на тримата за въпроса за свобода на вероисповеданията и вярата. Е, е, религиозните схващания. Е, мисля, че ние всички бяхме свидетели през последните години на един така надигане на действия, които са насочени не срещу конкретна религия, а най-общо. Например, преди няколко дни, в последните няколко дни, ето Пакистан е конкретен пример, господин Балдин го спомена конкретно с християнката, момичето християнка, но и е, либийски гробници, които биват разрушени. Знаете изказванията на върховния представител е, по отношение на е, разрушени е, светилища в Мали и Тимбукту. В Германия един равин бе жертва на една антисемитска нападение преди няколко дни. Важно е да работим, е, да използваме дипломатическите лостови, лостове, е, лостовете на гражданското общество. Е, би трябвало да се ангажираме по този въпрос и в многостранен план. И тук това ме навежда на това, което каза господин Донкисис според мен е, доста насърчаващо е това, че сме свидетели на измене, е, промяна в е, тона на резолюции, на многостранни форуми. Напоследък самият тон на тези резолюции се променя. Значи има едно отдалечаване от понятия, които изтъкваха една религия над останалите или създаваха ситуации или подсказваха, че само една религия е закон закон и е, има право на съществуване, другите не. Е, е, защото това противоречи на, на, на свободата на хората да изповядват религия, която по техен избор, без да бъдат преследвани и без да бъдат обект на дискриминация. Скъпи Ричард, Ричард Хауърд, скъпи приятелю, Е, наистина, децата са е, от особено значение не само за мен, но и е, ще бъдат е, в центъра на кампанията е, по света, която ще води Европейски съюз следващата година. Е, тук е, ми припомня, че още 8 въпроса имам, на които трябва да отговоря, така че бързо трябва да приключа. Благодаря ти много за хубавите думи. С много в този, от този парламент е, смятам да се възползвам от възможността и да работя, е, работя с вас, да, да се ползвам от вашата мъдрост, вашите идеи, но разбира се, няма няма да, да се позвавам на вас, за да е, избягвам е, критика. Ако е, бъда критикуван, предпочитам да стане и на четири очи, но и публично, разбира се, ако се наложи, ще, се, ще приема критика. Между прочим, господин Балтхуин, в Пакистан, от Пакистан има добри новини, може би не сте чули, те са съвсем пресни. Очевидно, властите там признават, че е, е, с поели по грешен път, че са използвали грешна процедура, като са отправили това обвинение срещу момичето и сега предприема действие срещу местния имам, който е отправил тези обвинения. Така че е интересно да видим как ще се развият нещата. Но важно е, че и във вътрешен план, вътрешен политически план, нещата се развиват. И това споменах преди. Ако постепенно правата на човека се превърнат в те, тема, въпрос за самите органи, самата, е, за хората в самата държава, не само отвън. Ако това успеем да направим, тогава наистина има надежда да има траен смисъл от всичко това, вместо наистина, вместо непрекъснато да, е, да летим е, и да, да, да тичаме като пожарна от една до друга държава и да правим изявления. изявления. Благодаря, 8 души поискаха думата in one and in one minute each. Ще ви моля е, да се изказвате е, в рамките на една е, минута. Съгласни ли сте, Петър? Господин Петър. Вашо ясно представител и добро разумем да вам и ваше обчувствие. Аз се слушах вашето изказване. Разбирам, че вие имате чувствителност към правата на човека, което има корени в вашето собствено детство. Вие имате разбирането, имате състраданието, което е необходимо. Конвенцията по правата на човека говори за неотменими права. И е, това е в основата на всички права на човека. Като бивш наш колега, вие знаете, че основните права са застрашени в е, много части на света. И тук в е, парламента има различни позиции в много случаи, особено когато става дума за правата на неродените деца, тъй като няма ясна позиция от ваша страна Искам да попитам как ще работите по тези права във вашата амбициозна програма. Искам да ви пожелая всичко най-добро във вашата дейност. Госпожа Гомеш, знае ви добре от парламента, убедена съм, че ще свършите отлична работа. Знаем, че не може да има права на човека без демокрация. Често парламент, Европейския съюз замълчава по някои от тези проблеми, проявява двойни стандарти. Понякога сме загрижени за съдбата на диктатори, вместо да се грижим за съдбата на журналисти и други засегнати лица. Искам освен това да ви помоля да работите и по правата на хората с увреждания, прилагането на Евро... Конвенцията на ООН относно правата на хората с увреждания, как това да бъде отразено в документите, които подписваме с трети страни. Следващия оратор. Благодаря, Ставрос. Поздравявам те за новата ти, новия ти пост. Няма да ви е лесно. Може би трябва да влизате с бронирана жилетка, когато водите преговори понякога в съвета. Има държави, в които има застой или отстъпления, например Русия, Етиопия, Северна Корея и как ще работите с страни в превод, където има желание да се постигне напредък по правата на човека, например държавите от арабската пролет, може би скоро и Куба и други страни. Дали ще се работи систематично в тази посока или за всеки отделен случай по-отделно? На следващо място, дали ще се интересувате и от правата на човека в е, Европейския е, съюз. За мен това е, би представлявало интерес. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, Ставрос. Най-добри пожелания за бъдещето. Вие говорите за правата на човека и за така наречената soft power – вие казахте, че ще разгледате някои въпроси, свързани с непропорционалното наказание. Има граждани на Европейския съюз, които могат да извършат някакво нарушение в друга част на света и получават много по-тежко наказание, отколкото биха получили в Европейския съюз. Освен това, някои специфични дела, които се водят, които не отговарят на установените критерии, например, като едно такова дело в Боливия. Госпожа Копа. Благодаря, господин председател. Πολύ σημαντικό ότι είναι Έλληνα. Наистина, като гъркиня, аз съм горда и ви приветствам с добре дошъл на този пост. Това е наистина на много висок пост. Ние знаем, че е, всички е, можем да бъдем е, оптимисти, че вие ще изпълните добре задачата си. Сега, това, което бе казано тук по правата на човека в Европейския съюз, аз се присъединявам към всичко казано тук, но ние се опитваме да решаваме правата на човека извън Европейския съюз, но има нерешени проблеми с правата на човека и в рамките на съюз, например проблемите с ромите. Как бихме могли могли да засилим, е, да укрепим доверието в нас, е, е, доверието в нас като орган, като гремиум, който се занимава с проблемите на врата на човека. Благодаря много, господин председател, скъпи Ставрос. Мога да ви кажа, че вие показахте много посветеност на тази тема. Затова искам да ви пожелая ефективна работа Както казаха и колегите, работата ви няма да е лесна, но това, че сте посветен на нея, ще помогне. Имам въпрос и препоръка. Въпросът ми се отнася до организация, която не беше спомената за сега, а именно за дейността на съвета на Европа. Има някои проблеми с препокриването на дейността, за да се засили ефекта, ще трябва да има по-добро сътрудничество трябва да бъдат избегнати някои а, търкания в тази посока между Европейския съюз и Съвета на Европа. И препоръката ми е, знаете, че има спешна процедура по разглеждане на проблеми, свързани с правата на човека в Европейския парламент. Вие казахте, че ще търсите засилване на сътрудничеството, за да се постигне напредък в тази посока. Знаете, че казахте, че имате контакти с неправителствени организации и а, други заинтересовани страни. По-доброто сътрудничество ще доведе и до по-добри резултати. Е, е, скъпи Ставрос, е, ще говоря на немски. Е, знае, че е, разбираш и немски. Е, сега въздържам да говоря баварски, защото се боя, че няма да ме разберат достатъчно. Но наистина радвам се, скъпи Ставрос, че получи този пост. Толкова много въпроси получи, че не, не бих искал да добавям към тях. Това, което виждаме е само върха на айсберга е, един от основните въпроси, с който трябва да се занимаем е двойните стандарти. Е, ние всички, е, никой не е 100% съвършен, но ти ще имаш възможност от този пост да сведеш до минимум възможността за прилагане на двойни стандарти, за да не сме свидетели на това, което е било до сега с двойните стандарти. 58 секунди. Въпросът бе поставен погрешно. Няма по-висок е, статут от е, е, депутата, така че не бе. Господин Фрау Мунис има думата. Президенте, е Ставрос Ламбринидис. Благодаря, господин председател. Благодаря, скъпи Ставрос. Искам да те поздравя за назначението. Мисля, че ти ще олицетворяваш доверието, което света може да има в Европейския съюз и последователната политика, която провеждаме. Последователната политика не може да бъде само проблем, свързан с вътрешната политика, която става дума за убежище. Понякога, понякога наистина можеме много ясно да изразиме позицията си, но също време, но не, нека не забравяме, че имаме много добри отношения с страни, в които човешките права се потъпкват, където се прилага смъртно наказание. Така че им трябва нещо да се направи или правата на жените, или политическите права в много страни, като Саудитска Арабия. Ще имаме ли нова позиция, по-конкретна политика, по-ясна политика? А, ние подписваме споразумение и спогодби с, с страни, които ОНЕ обявява като страни, потъпващи правата на човека, като Грузия дори. А, Узбекистан, където правата на децата не се спазват. Узбекистан е някъде на първо място в потъпкването на правата на децата. Ние имаме споразумение с тази страна. Следващия. Да. Господин Лабринилис. Искам да благодаря на всички. Времето напредва. Много от въпросите се объединяваха по общи или сходни теми. Затова позволете ми да кажа следното. Относно това как да разглеждаме развитието и правата на човека. Ана спомена съществуващите проблеми, но има също проблеми с търговските споразумения, много неща. Очевидно е, че трябва да се свърши много работа, за да се включи комисията, съвета, Европейската служба за външна дейност. Всичките работят в една посока. Всички подкрепят а, а, тези идеи. Стратегическата рамка е на лице но на практика нещата не са толкова прости. Затова аз трябва да а, работя колисно много. Няма да а, има толкова изявления пред прожекторите, но ще се върши огромна работа, ще бъдат разгледани проблемите, по които работят а, и а, службите на външна на, на службата за външна дейност. Аз ще ще работя съвместно с всички тези, които работят по правата на човека, с референтите по различните страни, защото не можем да разделим тези отдели, които работят по отделните страни, от тези, които работят по проблемите на правата на човека. Тази работа е изключително сложна, изключително важна, но аз ще обърна нужното внимание, защото в крайна сметка между институционалното сътрудничество ще изисква, ще, ще бъде необходима, за да могат да се а, реализират а, всички въпроси, които са залегнали в стратегията. Така че е по-добре да се работи, отколкото да се правят публични изявления. И отново и в това отношение аз ще се вслушам и в препоръките на съвета и на Европейския парламент, така ще бъда и по-конкретен. Относно двойните стандарти. Всички сте малко или повече прави. Александър, моят мандат е, не е свързан с основните права и тяхното нарушаване вътре в Европейския съюз. Аз нямам нищо общо с е, това, но както казах от самото начало, ясно е, че е важно да бъдем последователни вътре, така ще засилим позициите ни навън. За това, когато работя, въпреки, че този проблем не е включен в моя мандат, аз ще следя какво се случва. Вероятно знаете, че доста често се оказва, че в Европа имаме демокрация, открити дискусии за нарушенията на правата на човека. Опитваме се да повлияем на други страни, но понякога хората могат да кажат какво ще кажете за това или онова, което изисква да бъдем последователни във вътрешен план. На второ място, но трябва да се обсъждат открито всички тези въпроси, нещо, което липсва в много страни. Това не е приемливо. Аз ще се боря демократичните дискусии да не се разглеждат а, а, като нещо неприемливо в а, страните по света, защото това е човешко право, основно право. At the same time, Ms. Muniz, absolutely right. Господин Мунюс, вие сте прав също за двойните стандарти. Двойните стандарти не са само въпрос на това какво правим във вътрешен и във външен план. Често хората посочват, че Европейския съюз проявява такъв двоен стандарт в отношенията си с други части на света. Благодаря, че поставихте въпроса. Аз ще го поставя и в разговорите ни с съвета и ще се потърси начин да се намери решение, въпреки че такова няма да е лесно. Господин Кирилов, за съвета на Европа. Вие споменахте за това, но няма конфликта. Аз вече съм разговарял с комисаря по правата на човека, господин Мусник. Ние имаме чудесно сътрудничество с него. Следващия път, когато съм в Страсбург, ще го посетя. Ние се допълваме. Поне е такова е усещането в много от държавите от Съвета на Европа. Ние имаме свои инструменти, ние високо оценим работата на съвета на Европа по много проблеми и в двустранните ни срещи и диалози. А, ние също питаме по какъв начин са се справили с препоръки, отправени от съвета на Европа. Но понякога има твърде много институционална завист. Аз ще се опитам това да бъде преодоляно, за да бъдем максимално ефективни. Аз вече отговорих на въпроса за двойните стандарти. Няма да се спирам отново този въпрос. Госпожа Шофан, благодаря за това, че поставихте двата въпроса. Аз ще ги взема предвид. Ще се запозная подробно с тях. Благодаря също на всички, на господин Петърле. Съжалявам, че не мога да отговоря на всички въпроси, но това беше последния въпрос, нали така? Искам, мога ли да направя нещо, което се опит... исках да направя от една година? И да а, цитирам госпожа Копа, тя каза, че се радва, а, че новият специален представител по правата на човека от Гърция. Вие ме познавате добре. Знаете, че аз се гордея не само, че съм грък, но че съм европеец и най-вече европеец Но тъй като споменахте този факт, с ваше позволение, Барбара и Елмър, мога ли да попитам колко от вас в тази зала бяхте Then one, only two maybe. Okay. Кой е Ипер за тази, това е слушване? Кой е Катар? Апохес? Няма. А, има един Апохес. Надявам се, че ще можем да продължим да работим в тясно сътрудничество Ще се опитам да бъда максимално близко до вас, да се възползвам от вашите експертни познания, също да ви оказвам съдействие във вашата работа. Ще се опитвам да работя в максимална степен с неправителствените организации, с а, а, други заинтересовани страни на място. Благодаря ви. Благодаря за изказванията, за много приятелския тон, в който бяха направени. Е, е, мисля, че предстои една, едно добро сътрудничество. Е, да, е, мисля, че тук е, най-уместно е да се използва думата ката, която боя се, че не я използваме много скоро, което е за и това е полезно и за е, въпроса, и за Европейския съюз самия. Е, важна задача е, стои пред вас. Благодаря за всеобщия интерес.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 сега бих искал да преминем към е, да, е, да закрия е, точка трета от дневния ред. Това е всъщност, извинете, тема да, Четвърта точка, това е консулската защита за граждани е, на е, Европейския съюз в чужбина. Гласуването ще бъде по електронен път. Е, докладчицата госпожа Ойланд, е, тя тук ли е? Не можем да задържаме. Е, е, нещата допълнително, за да я изчакаме. Ще ви помоля за е, тишина. Госпожа докладчицата не е тук. Е, бързо е, е, дайте ни знак, е, мига в който тя се появи. Имаме няколко доклада. Е, 20, е, по, по, допълне, е, по изменение 20, кой е за, кой е против. 21, е, изменение 21, за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, е, въздържали се, приема се. 23 е, за, против, е, въздържали се, приема се. 24 против, за, против, въздържали се, приема се. Сега идваме до изменение 27. Кой е за? 27. Въздържали се, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 29 е, за, против, ще трябва още веднъж да гласуваме. Значи по 29 за. Проверете, ако обичате, отново второ преброяване. Е, закривам гласуването с е, отхвърля се с 13 срещу 18. Е, изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против. Мисля, че е същия резултат. Пак трябва да проверим, да преброим отново начало на гласуването за край на гласуването. 13 Отхвърли се 13 срещу 20. Сега 12. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 13 за. Против, въздържали се. 14 за, против, въздържали. 15 за, против, въздържали. Приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отпада, отхвърля се. 17 за, против въздържали се, приема се, 18 за, против въздържали се, приема се, 19 за, против въздържали се, приема се, 1 за, против въздържали се, приема се. Е, е, е, ще бъде представено резултат от електронното гласуване. Край на гласуването с 32 към 1 са прияти измененията.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 E la, e la Coppa che parla a nome, non la Gomes, perché la Gomes è il partito della signora Coppa. Ah, okay. Quindi diamo la parola a lei. Colleghi, passiamo al punto seguente. И colleghi, mi минаваме към следващата точка. Фонд обежище и миграция. Докладчика е господин Кириакос Мавроникулас, който обаче не е вече член на Европейския парламент. Господин Софоклеус, който взе неговото място, не участва в... А, не е тук, така че госпожа Копа ще представи доклада. Ние всъщност излизаме за становище, което представяме на Комисията по граждански свободи. Ще обсъдиме този проблем днеска. 22 две изменения са били внесени, а сега давам думата на госпожа Копа. Благодаря, господин председател. Както знаете, в областта на тази политика комисията предложи за 2014 и 2020 година да опрости структурата на финансовите инструменти. Фонда е един от двата а, стълба и фонд, фонда има за цел да подкрепи, да дава възможност на, да се провеждат различни дейности. Целта е Европейския съюз да, да, да разполага с, с средства да провежда приоритетните си дейности, особ, особено в областта на а, работа с трети страни. Инстру, инструмента има за цел да дава възможност за бързо реакция в случай на криза. Това, тази реакция да бъде адекватна и да може да а, отговаря на бързо развиващото се положение, като същевременно дава възможност за по-голямо солидарно действие на дейност между различните страни членки мерките трябва да подкрепят всички дейности с трети страни при прилагането на споразумения за реадмисия и други. Фонда трябва да се използва за реализиране целите на службата за външна дейност и дейностите залегнали в член 21. Целта е Европейската служба да може да да извършва своята дейност, като същевременно се избегне препокриване на а, различните дейности. Целта е също така дейностите да отговарят и да защитават основните права на гражданите, които влизат в тази категория. Благодаря ви за вниманието. Някои от колегите искат ли, ли да се изкажат по въпроса? Госпожа Копа явно е била твърдо убедителна. А сега давам думата на госпожа Волфова от Генерална дирекция на комисията от Генерална дирекция по вътрешни работи. Искам да благодаря на докладчика за измененията. Приветстваме проектостановището на Комисията по външни работи за бъдещия финансов инструмент на Европейския съюз, особено фонда за миграция. Ние споделяме безпокойствата, изразени от комисията, всички действия да бъдат в съответствие с правата на човека. Ето защо в предложението на комисията в точка 24 от преамбюла се говори за това, че всички действия, подкрепени от фонда, трябва да отговарят на принципите на Европейския съюз, така както са заложени в Картата за основните права. в някои отношения. както се предлага от нашата комисия, може да се помисли за подобряване на видимостта на дейностите, подкрепени от фонда. Що се отнася до външното измерение и допълняемостта на външното измерение на фонда. В становището на комисията е ясно е посочено, че този фонд ще има компонент, който е свързан с външната дейност. Целта е да се финансират дейности в трети страни, които а, имат а, ефект върху а, територията на Европейския съюз пряко. Целта е да се защитят интересите на Европейския съюз и да има допълняемо с останалите инструменти на Европейския съюз. Вече съществуват механизми, които гарантират такава допълняемост. между различните инструменти в комисията. ще бъде направено нужното, за да се отчетат и извършваните дейности от службата за външна дейност. Има ли други допълнителни коментари? Искам да ви припомня, че на 6 септември ще се гласува. Преминаваме към следващата точка, а именно общ бюджет на Европейския съюз за финансова година 2013. Докладчик по становище е Анели Ятенмаки. Искам да ви припомня, ...166 изменения бяха представени, 22 са към проектостановището. Днес след обед ще обсъдим този въпрос. Гласуването ще бъде на следващото ни заседание, което е предвидено за 6 септември. Искам да дам думата на госпожа Ятенмаки. Здравейте на всички! Радвам се да ви видя отново след а, лятната вакансия. Сега имате по-различен цвят, отколкото през месец май. As President said, there are many amendments. Както каза председателят, е, представени са много изменения и утре с докладчиците в сянка трябва да обсъдим тези въпроси, а после в четвъртък с цялата комисия. А ще се срещна утре с всички докладчици в Сянка и се надявам, че ще можем да постигнем съгласие по това каква да бъде линията на нашата комисия. Искам да подчертая, че сега е моментът нашата комисия да каже какво точно иска. Ако Можем да се договорим за приоритетите, тъй като ако се договорим по тях, тогава комисията по бюджета със сигурност ще приеме това, което сме изразили като мнение. Но ако не постигнем съгласие между нас, не нашата комисия ще бъде тази, която ще вземе решение по бюджета за външна дейност. Това решение ще бъде взето от други. Но трябва да призная, че съм оптимистично настроена, че утре, след разговорите, които ще проведем, ще можем да решим каква да бъде нашата линия. Надявам се, че политиката за съседство, както и преди, също Палестина и други остават наши приоритети. Същевременно искам да подчертая, че добре ни е известно, какво е предложението на Европейската комисия, но това не е окончателно. Затова ние трябва да се опитаме да постигнем компромиси, за да можем да постигнем нещо повече от това, което предлага комисията, но много по-низко от това, което реално желаем. Службата за външна дейност предложи много изменения. Това са хиляди. Утре трябва да се опитаме да обсъдим тези изменения, които са към проекто становището. Политическите групи трябва най-сетне да решат какви са основните им приоритети. Аз съм готова да обсъдим тези въпроси, както и да изслушам вашето мнение. Колегата Галер. Той е докладчик в сянка от името на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата. Аз е, е, се запознах с 22-те предложения за изменение. Е, те са съществени. Трябва да сме наясно с това до каква степен тези изменения отразяват нашите нужди е, и могат да отговорят на нашите нужди. Тоест, трябва да бъдем, е, да можем да преговаряме, да сме гъвкави, да действаме по отношение на външната политика е, за да, е, да знаем какво може да очакваме, как, как да поемем е, топката, когато ни я подават отвън, така да се каже, и какво можем ние проактивно да правим, за да променяме нещата. Е, аз казах да или не по отделните изменения, в зависимост от това дали е, е, е се потвърждава това, което е, е предложила комисията, дали то е вярно отразено и е, дали е, приоритетите са пренаредени по погрешния начин в съвета. Е, това се отнася за въпроси, свързани с Близки изток, с Палестина и така нататък, и приоритетите ни, свързани с тази, тази, тези държави. Трябва да внимаваме да не изпратим погрешния политически сигнал с средствата, които отделяме за тези, за тези държави. Е, по принцип, е, е, представането на бюджета от комисията в всички, почти всички области, значи две изменения. Дали отразяване на бюджета на комисията или частично отразяване на бюджета на комисията, по-скоро съм за защото те предлагат повече от това, което имаме в момента, но разбира се, е, е, ако мнозинството реши друго яче, е, тогава изменението, предложението за изменение във връзка с частичното отразяване ще отпадне. Разбира се, ще е, видим как ще протече гласуването и приемането на компромисите. Благодаря. Е, колега Мунис. Благодаря. Госпожа Мунис от е, социалистите. Тя е докладчик Сянка. Благодаря, господин е, председател. Благодаря на госпожа Ятенмаки. Права сте след последното обсъждане нещата се промениха, има развитие, но като цяло нещата напредват в правилната посока. Но нашата група счита, че има един проблем обаче. Смятаме, че трябва да а, външната ни дейност вдъхва в доверие. Затова има, ето това е необход, необходимо да разполагаме с необходимите средства. Така че като, като, като цяло ние сме съгласни с повечето компромисни изменения, обаче за службата за външна дейност вие предлагате увеличение за 5,5%. Защо 2,5%? Съвета предвижда намаляване на средствата с 28 милиона, вие предлагате 2,5%. Какъв, по какъв е, критерий сте избрали тази цифра? Консултирали сте се с съвета? Питали ли сте съвета защо е, е предложил това намаление на средствата? Така че ние не можем да приемеме това компромисно средство. Ние смятаме, че службата за външна дейност трябва да разполага с необходимите средства за провеждане на резултатна дейност. Всички изисквания трябва да бъдат спазвани. Що се отнася до другите суми, аз ще подкрепа казаното от господин Галер. Трябва да се върнем към цифрите, предложени от комисията. Особено за нашите приоритети. Афганистан, Латинска Америка или добросъседската политика, независимо дали става дума за а, източна Европа или за Средиземноморския басейн. А, колкото по теми също, по тематично отраслово също, мисля, че трябва да се, да се върнем към цифрите, предложени от а, Европейската комисия. Това е един минимум, на който трябва да се спреме. В крайна сметка, комисията е, има правото на инициатива и тя трябва да, устоява своите искания. Е, в крайна сметка това са и наши приоритети, така че ние трябва да бъдем последователни. Колкото до агенцията за бежанците, а в, за палестинските бежанци, ние предлагаме увеличение на средствата с 300 милиона всички политически е, групи е, подкрепят е, тази цифра, а защо защо докладчика предлага 280 милиона. Може би за да водите преговори, но ако искате да преговаряте, трябва да предложите по-висока цифра, за да можем да отстъпим и после. Така че, благодаря ви. Сега господин Мъни от комисията. Благодаря, господин председател. Първо, комисията би искала да благодари на докладчик, господин Галер, госпожа Монис и всички онези, които подкрепят цифрите, предложени от комисията. Що се отнася до измененията на докладчика, тя не е не, не, не, не предлага връщането към първоначалните кредите за плащане и е, бюджетните креди по поетите задължения. Но е, Що се отнася до кредитите за плащане, няма да навлизам в подробности. Знаете, че в крайна сметка, ако искаме да изпълниме поетите задължения, трябва да разполагаме с тези средства. Но бих искал да кажа няколко думи относно структурата на бюджета за външната политика и създаването на, 5, на 15 нови кредитни линии. За комисията това предложение не е разумно, не отговаря на споразуменията между различните институции, така както са залегнали в междуинституционалните е, споразумения и не отговаря на критериите за отчетност. Госпожа Аштън е поела ангажимент да има повече повече прозрачност относно мисиите и операциите и е, са взети съответните мерки, като има специални функции под посветени на Грузия, Афганистан и така нататък. Що се отнася до прозрачността, ние ви припомняме, че ние предоставяме годишен доклад както и четири е, доклада на всяко три месечие по отделните операции. Подобен е, бюджет и е, разделен на 23 е, бюджетни реда, би било е, непосилно бреме за комисията в момента и ще доведе до много по-голям брой транс, трансфери. И още нещо по едно изменение на докладчика – относно подготвителната работа. Комисията подчертава, че тези дейности са включени в инструмента за стабилност и че това е една от трите цели на инструмента, създаден за 2014-2020 година. Благодаря, господин председател. Обърнете внимание на тези наши е, забележки. В заключение. Трябва да ви кажа, че ще гласуваме на 6 септември. Госпожо докладчик, може би искате да отговорите на зададените въпроси. Имате думата. Täällä kysyttiin, että ovatko nämä leikkausesitykset perusteltuja esittäisin. Искам да поставя един въпрос, свързан с обосновката за съкръщенията. увеличението е оправдано. Аз съм за силен Европейския съюз, за силна външна политика на Европейския съюз. Нещата не винаги опират само до пари. Силата на външната политика на Европейския съюз към днешна дата не страда от липса на средства, по-скоро от липса на воля, защото няма единство. Затова нашата външна политика е слаба. Разбира се, че са необходими и средства, признавам този факт. Ето защо е оправдано да намерим обща позиция в рамките на нашата парламентарна комисия и да намерим съгласие по това с какъв процент да бъдат увеличенията по този бюджетен ред. Колегите участват в е, мисии в чужбина и трябва да кажа, че почти при всяка една от тези мисии аз съм се натъквала на известни недостатъци, липса на средства, може би на стотици милиони. Искам да приведа само два примера. Преди известно време посетихме една страна, която няма да споменавам. Всъщност това може да се случи където и да е било. Имаше там един проект за противопоставяне на насилието в семейството и беше поставен въпроса за какво са изразходвани средствата, заделени за тази цел. А лицето, което отговаряше за реализирането на проекта, дори не можеше да каже какво според него означава насилие в семейството. В Ирак бяха закупени бронирани автомобили. Беше казано, че служителите се нуждаят от тях, но те не се използват вече от години. Не е приключена а, административната част, така че тези автомобили все още не са в движение. Така че мога да преведа и още много примери от този характер. Всъщност никой не контролира как се изразходват отпуснатите средства. И няма особено желание за реализирането на тези политики. В заключение бих искала да кажа, че според мен това, което липса, липсва за една силна външна политика, е по-скоро липса на воля. Благодаря за тези коментари. Сега можем да преминем към следващата точка. Препоръки към съвета, комисията, Европейската служба за външна дейност относно преговорите за споразумение за засилено сътрудничество и партньорство между Европейския съюз и Казахстан. Нашият докладчик е Лиса Яконсари. Искам да ви напомня, че ние сме водеща комисия по този въпрос, а комисията по международна търговия ще изготви становище до 18 септември. Това е първи обмен на мнение днес след обед по тази тема. Искам също да ви кажа, че ще се организира изслушване за Казахстан на 19 септември от 3 часа след обед. Искам също да ви напомня, преди да дам думата на докладчика, че крайният срок за представяне на изменения е 12 часа на 11 септември. Сега бих искал да дам думата на докладчика госпожа Яконсари. Благодаря. Всъщност щеше да е много интересно да е, е, обсъдим този въпрос непосредствено след е, въпроса, който, темата свързана с Ставро Лампинидис, тъй като преговорите между Европейски съюз и Казахстан са непосредствено свързани с работата и мандата на Ставрос. Казахстан е, е повод за тревога. Е, многократно е поставен като повод за тревога в дневния ред на парламента и продължава да е така. Е, Препоръките, които обсъждаме в момента, е, са в духа на резолюцията на парламента от март. Е, тогава казахме, че е, ние настояваме властите в Казахстан да положат максимални усилия да подобрят положението с правата на човека в Казахстан. Казваме следното. Напредък в преговорите по новите на, на, на, на засилено сътрудничество ще зависят от на напредъка на политическите реформи. Е, интересен е момента, е, защото и Казахстан и Европейски съюз е, биха искали много да модернизират, да задълбочат сътрудничеството между ЕС и Казахстан. Не трябва да забравяме, че Казахстан е съществил значителен економически напредък през последните 20 години независимост. Казахстан е един прагматичен партньор, който проявява отвореност към реформите и готовност да е, се възползва от възможностите. Заедно с е, моите колеги са докладчици, ние проведахме няколко заседания, е, както и консултации в процеса на изготвяне на препоръките. Благодаря на докладчиците в Сянка за тяхната ангажираност и за приноса им. За съжаление, не можахме да включим всички е, ценни предложения и допълнения, е, направени от е, докладчите в Сянка, защото множеството от тях успяхме да вземем под внимание, но в крайна сметка е, бяхме, е, трябваше да се съобразим с много стриктни е, ограничителни правила за само 6000 знака и следователно трябваше драстично да окастря текста и трябваше да се постарае да отразим основните въпроси в текста което значи, че като докладчик аз също ще трябва да направя известни изменения. И както каза председателя, крайният срок за внасене на измененията изтича през, във вторник, следващата седмица. Е, съвсем накратко ще е, разгледам основните теми, е, залегнали в препоръките. Ние искаме от съвета и комисията, както казах е, преди, да направя така, защото новата спогодба сътрудничество е, е насочена към бъдещето е, и е, се фокусира върху приоритетните области, като права на човека, демократизация, доброто управление, младостта, а, младеща, околната среда, е, инвестиции в, е, е, е, в енергийни източници е, и е, други. Е, по въпроса за политическия диалог и сътрудничеството, много важно е да бъдем последователни, е, да, да гарантираме приемствеността и последователността връзката с други европейски е, политики и да следваме принципа повече е, постижения за, е, с... Е, е The promotion of regional cooperation. Повече за повече. Е, разбира се, е, е колкото до добросъседските отношения с е, региона. Е, е, значи, една от нещата, които искаме да видим там е добросъседски отношения и изграждане на доверие в региона. Трябва да сме да се погрижим Казахстан да бъде насърчен да предприеме съответните стъпки към едно по-бързо присъединяване към СТО участието им в е, е, водения от Русия митнически съюз не трябва да се разлежа като спънка, пречка за по-тясно сътрудничество между ЕС и Казахстан. Темата за правата на човека и основните свободи е, предвид спада в тази сфера през тази година, тази тема придобива допълнително значение както е, казах, трябва да настояваме е, напредъка в преговорите по новото е, споразумение за партньорство. Трябва да е свързано с политическите реформи и една наистина истинско ангажиране с права на човека и демокрация. Това ни. Е, и тук отново връзката с темата, която обсъждахме с Ставро Ламбринидис. Ставрос Ламбринидис, Европейския съюз трябва да заложи, е, да включи ясни, конкретни клаузи и критерии и да е, предостави достатъчно за помощ, съдействие за практическото им изпълнение. В противен случай всичко ще си остане на книга. Е, включително и е, необходимостта Казахстан да прилага напълно е, е, плана си за правата на човека. Колкото до изтезанията, Казахстан трябва да, да се съобрази с препоръките на Европейската комисия за борба с изтеза, срещу изтезанията и препоръките на специалния докладчик по този въпрос. Освен това, ние искаме от Европейския съюз да започне преговори за улесняване на визовия режим, тъй като това ще е, се отрази благоприятно върху економическите, е, културни, научни е, и личности контакти и е, ще е, настояваме за създаването на независима платформа за гражданско общество и е, промени, които са максимално широки в отделните сфери, както и изпълнение на програми за културен обмен. Мисля, че тези препоръки са много важни в този, особено в този момент, е, е, както и други е, преговори за такива споразумения за съедно партньорство и сътрудничество. Аз многократно се срещах и разговарях с главния преговарящ и съм е, сигурна, че с е, моите, с докладчите в Сянка и главния преговарящ ще обсъдим допълнително е, тези препоръки, преди да излезем с окончателен текст. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Ядле от НЕП, която е докладчик в Сянка. Благодаря много на докладчик е, за това, че е провела много добри преговори. Тя е права, като каза, че не всички изменения е, можаха да бъдат включени в е, текста. Това е разбираемо. Ние подкрепяме е, това, че и разбираме и, и, и я подкрепяме за това, че не е могла да е, отрази в текста всички е, предложения. Е, затова първо и благодаря за свършената работа и второ трябва да кажа, че ние отдавна е, е, е, готвим и работим по това. Отдавна имаме такова споразумение, а сега трябва да го задълбочим, което означава да работим повече, да, свър... да, да, да е, постигнем повече, отколкото до сега и да, да проследим всички развития на нещата. Това означава и изисквания по отношение правата на човека, доброто управление, правовата държава, демократизацията. Това означава, че е, трябва да, е, да сме наясно, че имаме работа с една изцяло различна култура и традиции, и, е, които трябва да зачитаме и да им дадем съответно време за промените, които очакваме от тях. Също времено обаче да ясно да дадем да се разбере, че споразумението за правата на човека, което е под, подписал Казахстан, всички меморандуми, е, които е подписал Казахстан, е, е, трябва да бъдат е, е, изпълнени. Ние трябва да искаме това от тях. Е, е плана за е, правата на човека трябва да се прилага на практика. Е, ние е, обаче трябва да е, е, им даваме да разберат, че не, сме, е, не ги получаваме, не сме някакви ментори, а сме партньори и е, бихме искали и двете страни да имат полза от е, такова едно споразумение, е, както ние е, да получим нещо, така и хората в Казахстан. Казахстан има политическа воля и активно се е ангажирал и искам много ясно да подчертая това. И ако е, това, което, е, което сме, е, на което сме свидетели от 99-та година в тази държава, аз многократно съм била там с делегации, това, на което съм свидетел, ме насърчава. Разбира се, много неща не са както трябва. Младеща, образованието на младеща е много важна тема. Това е бъдещето и за нас, но и за Казахстан повече, е, повече за повече е важно, повече отколкото за сега по отношение на економиката, е, е, търговията, инвестициите. Важно е и това е, и е трудно всъщност е, да се поставят въпроси свързани с енергетика и транспорт, е, както и е, управление на медиите. Това е проблем и в Казахстан, така и, извинете, на водите, управление на водите. Това е проблем и за Казахстан, и за цяла тази, този регион в Азия. Е, да не говорим за темата е, наркотици и търговия с хора. Благодаря наистина изрично е, на, изречено на Гунар Вигард в той много се ангажира в е, тези разговори, е, много е, добросъвестно ни информира и ние от страна на парламента трябва да разбираме това, което прави и да му съдействаме отново благодаря е, за това и мисля, че по този начин, в крайна сметка, е, ако е, въвлечем и е, Европейския е, съвет и Венецианската комисия, ще постигнем добри резултати. Е, и мисля, че първата стъпка е още е, днешното гласуване е, за това споразумение за силно партньорство. Благодаря ви много. Няма други желаящи да се изкажат. В такъв случай. Преминаваме към следващата точка, именно разширяването. Политики, критерии и стратегически интереси на Европейския съюз. Докладчик е госпожа Копа. Тя вече участва в много дискусии днес. Това е третата тема, по която ще участва. Около 300 изменения бяха представени от колегите към доклада. Има около 20 компромисни изменения, по които може да се постигне консенсус. Давам думата на госпожа Копа. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги за интереса, който проявиха към моя доклад. Както беше споменато, бяха представени около 300 изменения в своето большинство. Те са съществен принос към моите усилия да се справим с важните аспекти, свързани с политиката на разширяване. Аз предложих 20 компромисни изменения, опитвайки се да на различни мнения, за да може да се постигне максимален консенсус по редица въпроси. Ние вече постигнахме съгласие по повечето от тези компромисни изменения. Няма да ви обременявам с още едно представене на този доклад, тъй като вече сме провели две дискусии по него в тази комисия. Имахме и две изслушвания, така че сме запознати с основните теми. Очаквам да чуем вашите мнения, особено по компромисните изменения. Очаквам също и допълнителни разговори, в случай, че четете това за необходимо. Искам да спомена три неща, които а, са важни елементи за дискусии по отношение на изменението капацитета за интеграция, социалното измерение на разширяването и на трето място двустранните въпроси. Относно капацитета за интеграция, Европейския парламент през 2006 изрази своето мнение по, в доклада си по институционалните аспекти и чудесния доклад по разширяването е изготвен тогава от сегашния ни председател на комисията. Компромисното предложение 7 отговаря на предложенията в доклада на Брок. Съобразяваме се с колегите от групата на зелените да се отчитат законните интереси на държавите, които са кандидати или потенциални кандидати за членство ние а, възприемаме а, формулировката, която се съдържа в доклада а, Брок а, по този въпрос. Това е в съответствие с позицията, която беше изразена в първоначалния ми доклад, където се говори за това, че трябва да се направи преценка за интеграционния капацитет на ранен етап и всяко ново разширение трябва да бъде свързано с съществено подобряване на Ефективността на вземането на решения в Европейския съюз е засилване на институциите, за да може да се гарантира доброто функциониране на съюза. Разбира се, това е съществен компромис. Ето защо аз искам помоля колегата Кинга Гал да е отегли предложението с изменение 82, тъй като то е, е в съответствие с компромисно предложение. Набляга се а, на човешките права в 8 изменение. Компромисното изменение също отчита този въпрос. На второ място социалното измерение. То беше в основата на моя проекто доклад. Искам да кажа, че съм удовлетворена, че постигнахме съгласие, което по мое мнение е добро за всички нас и то е отразено в компромисно изменение 8 не можем да пренебрегнем факта, че социалните въпроси са важен елемент от достижението на правето на Европейския съюз. Трябва да се отдели повече внимание на този въпрос, който беше пренебрегван при последните разширявания и трябва да се посо... положат повече усилия в преговорите по глава 19 да не се набляга само на законодателните промени. И на трето място двустранните въпроси. Много от измененията бяха представени от колегите, които доказват колко чувствителен е този въпрос. От дискусиите, които проведохме до сега, стана ясно, че трябва да се наблегне повече на резолюция, разрешаването на тези проблеми преди присъединяването, за да не бъде за засегнат е, целият процес на разширяване от тези двустранни спорове. Европейския съюз трябва да направи максималното, за да позволи намирането на разрешение в рамките на договорите и международното право. В този смисъл са нашите компромисни изменения 16 и 17. И най-сетне искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, с които работихме много продължително време и можахме да постигнем конструктивен, но а, решение по доста чувствителни въпроси. Благодаря за вниманието. Така, доколко госпожа Омен Райт, която е докладчик Сянка е сред нас. Искате ли да вземете думата? Давам ви две минути. Всъщност, господин Дав, винаги е удоволствие да вземе думата човек преди Рия. Бих искал да благодаря на госпожа Копа, която е свършила отлична работа по компромисните изменения. Съгласен съм с казаното от нея, че важно е да направим една преоценка на интеграционния капацитет на Европейския съюз, защото ако извлечем полки от миналото, трябва да признаеме, че така не сме разглеждали достатъчно сериозно на предизвикателствата на разширението, така че съм абсолютно съгласен с а, новите а, предложения, с вашите а, интелигентни формулировки, които са много уместни. Тоест, какво се, какво се иска, без същевременно да променяме съществото на копенхагенските критерии. Бих искал обаче да наблегна на моето изменение 272 относно след е, включването на е, преразглеж... следващото преразглеждане на при преразглеждането на договора за включване на статут на а, асоцииран член. Предполагам, че тези преразглеждането на договора ще стане през 2015 и и тъй като най-вероятно целият процес ще има много по-федерално измерение, то би било а, уместно да се включи и това понятие. Мисля, че сега е момента да започнем едно така общо един, един размисъл относно пълноправното членство и, и така нареченото асоциирано членство. За държави, които биха искали да се присъединят към Европейския съюз, но не могат да го направят, защото не могат да изпълнят копенхагенските критерии. За тях подобно понятие и подобен статут би бил уместен. и включително и държави, които не могат да се присъединят по други причини, вътрешни и както и за онези, които не искат да имат пълноправно членство. Това може би ще послужни бъдещата структура, но същевременно мисля, че е, би било уместно с цел бъдещото по-федерално измерение на Съюза да се помисли и да се включи е, подобно понятие. Госпожа Ома Райтинг, готова ли сте? Господин е, председател, Бих искала да благодаря на госпожа Копа за отличното сътрудничество и за това, че постигнахме съгласие по повечето изменения, с изключение на три от тях. Е, тя а, обясни как стоят нещата след е, проведените консултации с е, докладчиците в Сянка. Става дума за един общ е, доклад, който взима предвид различните прияти от нас резолюции, резолюции, които разглеждат въпроса на разширяването на Европейския съюз. времено искам да спомена, че доклада не се отнася до разширяванията, които в... се провеждат в момента, т.е. нещата, които вече са и също същевременно а, настоявам на това, ако имат двустранни проблеми, те да бъдат решени преди присъединяването присъединяването, за да избегнем по-нататъчни проблеми. Господин Дав така много, много уместно се изказа. Е, наистина трябва да направиме всичко възможно за интегриране на държавите кандидатки, но също времено в името на истинската интеграция е, не можем да приемеме всички, защото, както правилно каза госпожа Копа, интеграция означава е, прилагане на строго определени критерии. Мисля, че ако продължим по този път, ще, е, ще постигнем съгласие. Следващия докладчик. Няколко бележки. Първо да поздравя е, и да изразя благодарност на госпожа Копа за отлично свършената работа. Мисля, че документа, който ще приемем днес е много е, важен. Важен е момента, в който излизаме с него, тъй като Европа има много е, трудности и проблеми, в които се отразяват на много области, включително и стратегията и процеса на разширяване. И мисля, че за нас е много важно да приемем една реалистична и положителна бъдеща стратегия за разширяване, както по отношение на потенциалните страни кандидатки, така и за е, Съюза. Е, Европейската комисия неодавна прие, е, възприе един, е, би го нарекал, новаторски подход, е, наблягам на положителния подтекст на думата новаторски, е, защото е, наистина, е, за да в интерес на реалния живот многократно ще ни изправи пред ситуации, които ще ни е, изведат, е, из, ще наложат да излезем от рамките на този документ. Ето, затова трябва да бъде е, новаторски подхода ни реалистичен и гъвкав е, същевременно. Е, това се отнася особено за страните от е, Западните Балкани, защото те не могат да се разглеждат като стандартен случай. Да вземем Босния и Херцеговина, да не говорим за Косово. Така че тези моменти трябва да се имат предвид, когато приемаме този документ. Според мен ролята и е, мястото на Европейския парламент е, е ясно. Е, можем наистина да е, дадем тласък на много положителни е, но в тези държави, с които ще работим в бъдеще. И съм сигурен, че в този парламент е, има много е, депутати. Е, оглеждайки се в залата, виждам е, неколцина, които имат съвсем пресен опит от процеса на разширяване и техният опит, техните знания трябва да се вземат прит и да се възползваме от тях, защото това ще допринесе много за разширяването. Благодаря сега колегата Шулц. Благодаря, господин председател. Благодаря на е, докладчицата за е, чудесната работа, която е свършила през последните месеци. Е, многократно вече се изтъкна голямото значение на този доклад. И ще бъда откровен, за съжаление закъснях, имахме гласуване в друга комисия, но ако правилно съм разбрал колегата ми Андрю Дав, той е, казва, че ние разглеждаме този доклад в един много критичен момент за Европейския съюз, най-общо казано което означава, че трябва да е, е, е пределно ясно, че разширяването на Европейския съюз като основно право е, е основно право за всяка държава, която е, кандидатства за членство. Тоест, ние трябва да разработим, е, да изработим стратегия, като реформираме себе си, Съюза и е, се отваряме за други, които искат да имат достъп до Европейския съюз. Това е една основна ценност, която трябва да отстояваме. По принцип съм съгласен с много от компромисите е, постигнати тук и целият доклад от моя гледна точка е един компромис, но например компромис 7 той отразява много точно голямото предизвикателство, при което сме изправени, защото често на нас ни се приписва известно така пренебрежение към разширяването, приписвани се, обвиняват ни в това, че ние някакси не обръщаме достатъчно внимание на разширяването. Бих искал да спомена и компромис 16, е, е, тук е, в известен смисъл се описва следното. Думата preferably за предпочитане е, от някакси е, отваря вратата към обсъждане въобще на въпроса за разширяване. Е, така че ще кажа, че общо взето съм за този доклад. Е, Знам, че не всички членове на нашата група споделят е, това становище. Те първа предстоят сериозни е, дебати, но се надявам да допринесем към едно, един положителен е, край за този доклад. Благодаря отново на докладчика. Ще отговори ли колегата Копа? Искам да благодаря на всички колеги за направените бележки. Искам да кажа само две неща. Първо, за изменението на господин Андрю Дав за асоциираното членство. Аз напълно разбирам какво имате предвид в това предложение, но не съм готова да взема позиция нито аз, нито моята група, тъй като за мнозина от нас, въпреки че е напълно разбираемо, че ни дава възможност да излезем от затруднени ситуации, това показва, че няма да бъдат изпълнени някои ангажименти, които сме приели по отношение на определени държави. Читам, че трябва сериозно да обсъдим това предложение, но аз не съм готова да го приема в този текст. Относно коментарите на господин Шолц, аз разбирам каква е позицията на групата му, но това, което е важно и това, което се опитах да направя в този доклад, е да отправим положителен сигнал от страна на парламента относно разширяването. Разширяването, както многократно е подчертавано, е най-успешната политика на външната дейност на Европейския съюз и трябва да запазим този процес дори в моменти на криза. Като групи, разбира се, ние имаме различни позиции по някои от въпросите. Въпреки това, считам, че е възможно да намерим допълнителни компромиси по текста. Благодаря. Председателят няма други желаящи да се изкажат. Искам само да ви напомня, че гласуването ще бъде на 13 септември в Страсбург. а не на 6, тъй като от поступи постъпи искане да се отложи, защото те имат среща в Флоренция. За това гласуването ще бъде на 13 септември. Искам да благодаря на всички за вниманието.